Colleagues, good afternoon again, and let's go to the next point of our agenda. This is uh, the protocol. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е протокола към Евро Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Йордания. Ще обсъдим измененията. Това е процедура по даване на съгласие. Има седем изменения. Давам думата на докладчика, госпожа Нейц, за въведителни бележки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Действително, не смятам, че е необходимо да отделяме повече от крайно необходимото време като сама по себе си темата е достатъчно важна. Ако парламент последва моите предложения и даде съгласие за подписване, за приемане на проекта протокола, това ще означава, че Йордания ще има достъп до е, ред програми на европейските общности и на страните членки. По този начин ще дадем едно ясно послание на Кралство Йордания, че е, ги подкрепяме, ще дадем послание и сигнал за солидарност в е, е, време, в момент, в който е, Йордания преживява един много труден период поради събитията в е, региона. Е, Както казахте, 7 проекто изменения са подадени и препоръката ми към колегите е да ги приемат всички, с изключение на изменения 4 и 5. Благодаря на колегите, които подадоха изменения и по този начин допринесоха за подобряване на моя доклад. Благодаря. Председателя, благодаря госпожо Нейц. Колеги, искате ли да се изкажете? Господин Салафранка, заповядайте. Благодаря съвсем накратко, господин председател. Мога да кажа на госпожа Нейц, че нашия докладчик Сенка се извинява, защото съвпаднаха две заседания, т.е. тя ме е, помоли да предам, че ние нямаме проблеми да се съгласим с нейния проект. Така че е, за нас е, ние ще дадем едно положително становище. Благодаря. От името на социалистите и демократите иска ли някой да се изкаже или от Алда, или от другите групи? Не виждам. Тогава, госпожа Нейц, имате ли нужда да кажете нещо? Всичко е ясно. Не, не. Е, предполагам, че утре няма да има проблеми с гласуването. Благодаря е, за коле... на колегите. И сега прекъсваме съвсем на кратко, за да продължим след това с е, номинациите за наградата Сахаров.